така. Сега преминаваме към отчет на мисията на нашата, на нашата подкомисия в Канада, която се проведе от 29 октомври до 2 ноември 2018 година. Аз имах честа да бъда председател на тази делегация, която се състоеше от други колеги. Ние отидохме в Канада. Нямаме, нямахме много време. И позволете ми сега да ви кажа основните констатации и заключения и след това ще е, обсъдим други въпроси. Първо, местното население. Няколко от нашите събеседници посочиха, че положението на местните хора са най-тревожния правозащитен проблем. Много от тях нямат перспективи за социално-економическо развитие, достъп до основни човешки права, като здравеопазване, образование, жилища и течаща питейна вода. Жените и момичетата много често са жертви на трафик, сексуални злоупотреби. Те са свръхпредставени в затворите, много често са в единични килии Достъп им до правосъдие също е проблематичен. Много от децата от на поколение се разделят от семействата им, от канадските социални служби. И това е едно травматично наследство и това създава много големи проблеми. Втория проблем, който разгледахме в нашата мисия – е миграцията, план на равнищата в Канада е въведен, който а, определя предварително броя на мигранти, които ще бъдат допуснати в страната, като по философията е, че не емиграцията, но липсата, загубата на контрол подхранва ксенофобията. Разгледахме също така бизнеса и правата на човека, приблизително 50% от миньорските предприятия са канадски и има съобщения за сериозни нарушения на правата на човека и с това доведе до създаването на канадски омбудсман. Той действа като инструмент за уреждане на спорове, без обаче правди правомощи. Разгледахме на следващото място правосъдната си система, частотата и продължителността на престоя на представители на коренното население в единични кили. И заключенията са, че инициативите, предприяти от канадското правителство, са доста впечатляващи, но приложението на тези мерки не се е подобрило поне според някои от нашите събеседници, е даже влушено. Ние се съгласихме да установим канал на общуване, да започнем парламентарно сътрудничество между нашата подкомисия и е, а, подкомисията по международни а, права на човека на Камерата на общините. Говорихме също така за освобождаването на лауреата на наградата Сахаров Раиф Бадауи от затвора. Също така имахме много задълбочено обсъждане с Боб Рей, специалния пратеник на Канада в е, Миянмар, който ще идва в Брюксел на 7 февруари и ще се срещне с заинтересовани депутати. И е, политическите групи също така могат да решат да предложат декларация резолюция на Европейския парламент за положението на коренното население на Канада, да се призове канадското правителство и министър-председателя Пьер Трюдо, Жустин Трудо, за да се реши проблема. Толкова за посещението в Канада. Сега ще дам думата на участниците в делегацията, които участваха, за да може да споделят оценката си на мисията. Um, Благодаря, господин председател. Много беше интересно това посещение. Това е страна, от която има много да се учи в областта на правата на човека – Канада е един незаменим партньор в нашите световни усилия да опазваме правата на човека и да ги затвърждаваме. Ние говорихме за правата на кореното население, разисквахме ги в хода на множество срещи. Убедихме се, че Настоящото правителство на Канада е наистина ангажирано да реши проблемите натрупани от миналото, тъй като положението на кореното население до голяма степен е свързано с трагедиите в миналото. Но сега се работи по социално-економическите условия а, за тях. Също така се отчита неравенството на кореното население. Има и конкретни групи, които считат, че не са достатъчно представени и нямат достатъчно добър контакт с управляващите органи. Говорихме също така за необходимостта от информираното им съгласие, най-вече при мащабни екологични проекти. Знаем, че е имало ожесточени сблъсъци с полицията, свързани с един проект за тръбопровод, който минава през резерват за кореното население. Това е нещо, по което трябва да се работи. Разбрахме е, също така, че е имало и политика, която е много сходна на тази на културния геноцид – и тя всъщност е била прилагана до съвсем неотдавна, до 1997 година. Трябва да кажа, че аз бях много шокиран. Предполагам, че заедно с Комисията по култура можем да организираме изслушване по тази толкова емоционална тема. И още няколко точки – Неотдавна учредената институция на омбудсмана по бизнес и права на човека е една много насърчителна стъпка. Всъщност, вчера на нашата комисия заявихме, че това е наистина положителна инициатива. Бих искал внимателно да наблюдаваме как ще работи този омбудсман. Питам се дали не можем да поискаме от отдела за проучвания да се изготви един обеден брифинг, за да видим как тази институция би проработила и в европейски контекст. Мисля, че си струва наистина да наблюдаваме внимателно. И още една важна инициатива на нашите канадски приятели – това е глобалния акт Магницки. Сенаторите, с които разговаряхме, се гордееха със своя проекто закон. Мисля, че ние можем да помислим за неговото адаптиране тук, тъй като Европейския съюз обсъжда санкциите срещу режими, които погазват правата на човека – не знам дали да не поканим някой канадски експерт и да си организираме изслушване по темата. Всъщност ние решихме вчера, че ще има такова изслушване. И накрая от страна на канадските парламентаристи имаше голям интерес – да се работи заедно по освобождаването. Ние имаме също така и е, текст в резолюцията за Саудитска Арабия. Там се казва, че ще се създаде специална група за изпълнението на целта. Би трябвало тази специална група да се създаде възможно най-скоро и да ангажираме и канадските ни партньори в нея. Като цяло ми се струва, че това беше много полезна мисия, много полезно посещение. Не можахме обаче да посетим резерват на кореното население. Бяхме близо до входа на един, до Ванкувър, но като цяло не успяхме. Затова ми се струва, че тази мисия трябва да се проследи по различните теми, които споменах. Тереза. Тереза. Много благодаря, госпож... господин председател. Искам да кажа само няколко думи, защото вие всъщност много добре обобщихте. Колегата Соле също го направи. Искам само да потвърдя, че тази мисия беше много интересна, много ползотворна. Програмата беше изключително интензивна – по правата на човека ние говорихме не само по една тема, най-различни актуални теми. И както каза и господин председателят, всички теми бяха свързани с неравенството, с посегателствата срещу жени и деца от кореното население, дискриминацията – Канадците знаят, че им предстои работа, защото не са успели да интегрират тези хора в своята култура. Има доста насилие, посегателства, това го видяхме в различните общности. И ние също поставихме ударението върху нея. Друга тема, за която говорихме, беше миграцията. Председателят я спомена. Тук се работи много ефикасно, но разбира се, трябва да отчетем, че не е толкова лесно да стигнеш до Канада, колкото да стигнеш до Лампедуза или Испанския бряг. Канадците са тези, които избират кои мигранти ще бъдат прияти в страната им съгласно нуждите на страната. И това е един огромен брой, но канадците успяват много добре да ги интегрират, отделят много пари за това, уважават тяхната култура, но всичко това е контролирано и мисля, че би могло да ни служи за пример, дано да стигнем до такава миграционна политика. Това ми се струва обаче много по-трудно за нас, като се има предвид колко са близо африканските страни. Но много беше интересна тази мисия и мисля, че ние трябва наистина да продължим да работим за Раив и за този лауреат на Сахаровата награда. Трябва също така да работим с неговото семейство и трите деца. Нещо друго, което обсъдихме накратко, беше именно наградата Сахаров за тази година – Говорихме и за посегателства върху правата на човека в места като Венесуела, която сега е много актуална за жалост. Благодаря. Сурая. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с казаното от колегите. Съжалявам, че пропуснах първата част на вашия доклад, господин председател. Сигурно вие вече сте покрил всичко, но какво е моето впечатление от мисията? Това беше добра мисия. Ние свършихме много работа. Графикът беше изключително сгъстен, но ние се справихме. В началото беше много трудно да организираме срещи с представители на кореното население, но секретарятът успя. Срещнахме се с три вожда. Освен това посетихме и общността от един резерват. Но моето заключение от мисията е следното. Аз честно казано смятах, че Канада е напреднала повече по правата на кореното население. Моето впечатление е, че в Канада не всичко е толкова розово, колкото се опитват да представят. Там също има оплаквания. Особено по отношение на жените. След това, като говорим за представителство, има пет големи организации, само три от тях са в пряк контакт с правителството. Женските организации, които бяха отлични, бяха много разочаровани от този факт. Полицията от друга страна не разследва убийства, включително и убийства на жени от кореното население и това не е добро. Но иначе мисията беше много полезна и съм убедена, че трябва да продължим да си сътрудничим с Комисията по права на човека от парламента на Канада. Трябва да работим също така за освобождаването на Раиф Бадауи. Както каза колегата, ние се срещнахме с жена му, с децата. Беше много потискаща тази среща. Но от друга страна те бяха интегрирани в обществото, работят. За нас беше важно да разберем как живее кореното население в Канада. До сега само 11 от 59 точки са приложени на практика от 2015 година до сега, но като цяло мисията беше много полезна. Благодаря. Bene, Eh, благодаря. Благодаря ви за мнението, благодаря за обобщението на това посещение. Със сигурност, както и колегата Соле посочи, има какво да се направи като последващи действия. Ние искаме и съвместно заседание, ще работим и с канадското правителство, ще разгледаме тези теми, ще видим и как парламентите могат да работят заедно, за да има целева група за бадауи. Самият аз също има много положително мнение за постигнатото от нас – Сурая смята, че са похарчени много пари, но всичко друго е наред. И сега можем да предоставим времето за въпроси. Барбара, моят въпрос е по регламента срещу изтезанията – dovrebbero essere già qui, no? Ci sono? Ok, vai. Perfetto. So will there be somebody who to answer? Yeah, okay. Good. So the question relates to the un- Моят въпрос е по регламента срещу изтезанията, който беше преразгледан 2016 година. Регламентът е добър, но има някои празноти – така че аз искам да задам въпрос за спешната процедура. Дали механизма вече е използван и е доказал своята ефективност в съответните случаи. Също така ме интересува има ли известни случаи, в които се знае, че има износ на стоки, използвани за изтезания или смъртно наказание – също така искам да попитам за глобалния алианс срещу изтезанията в търговията. Комисията ще направи преглед на регламента, включително и по отношение на положението на европейските граждани в чужбина. Това са много конкретни въпроси. Благодаря. Джорджио Синцополус за отговор. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на въпроса ви, госпожо Локбилер, по първия въпрос за спешната процедура и дали този механизъм вече е използван и е доказал своята ефикасност. Ще кажа, че Спешната процедура е необходима за промяна в приложенията без забавяне. По същество обаче комисията не е използвала тази процедура. През последните две години имаше само едно изменение в приложенията, като то беше направено по обичайната, а не спешната процедура. Вторият въпрос – дали има известни случаи, при които контрола на износа е заобиколен, за да се изнасят стоки, които да се използват за изпълнение на смъртно наказание. Бихме искали да отбележим, че имаме годишния доклад за дейността, представен от държавите членки – така че не са ни известни случаи за заобикаляне на този режим. Имаме доклада от 2017 година, например, от който става ясно, че няма заобикаляне, има само откази и отказите са свързани с преносими електрически зареждани оръжия. Докладите за 2018 година ще постъпят в комисията сравнително скоро. И последното, което искам да подчертая, компетентните органи в държавите членки, където е установен износителят, би трябвало да издадат разрешение за такъв вид износ. Третият въпрос беше какви са следващите стъпки на Европейския съюз в глобалния алианс за търговия без изтезания. Така че да има задължителна конвенция на ООН. Ще кажа, че септември 2018 година имахме министерска среща в Нью Йорк заедно с върховния представител Мишел Башле по правата на човека. Ясно е, че беше заявена политическата воля на участниците да се осъществи напредък по тази тема и да се разгледа на 73-та сесия на Генералната асамблея на ОНЕ. Ние разгледахме е, всички варианти, включително и този с правно обвързващ инструмент. На второ място обмислихме създаването на междуправителствена група от експерти, която да докладва на 75-та сесия на Генералната асамблея през 2020 година, месец септември. Проекто резолюцията на Генералната асамблея, подкрепена от ЕС Аржентина и Монголия, в момента се изготвя. Четвъртият въпрос на госпожа Лох Билер. Тази година се прави преглед на изпълнението на регламента, включително и за дейността на граждани на ЕС в чужбина. Какъв ще е този преглед? Какви са предварителните набелязани проблеми? Отговор дейността на европейските граждани в чужбина трябва да бъде разгледана съгласно член 15д от регламента. Но ако говорим за регламента от 2005 година и режимите за разрешение на износ, то тук се разглеждат само дейности, които са извън Европейския съюз. Член 15 предвижда държавите членки да предоставят съответната информация на комисията, така че да се изготви доклада за изпълнение и оценка на въздействието и той да се представи на Европейския парламент – по-късно тази година комисията ще състави координационна група експерти от държавите членки група срещу изтезанията. Тази група ще разгледа отражението на прегледа, като се спре на най-добрите практики. Разбира се, Комисията ще работи с заинтересованите групи. Всичко това е част от прегледа. Благодаря. Тереза. Доволна ли сте? Тереза. Е, Венесуела. Аз вече зададох тук в комисията няколко пъти въпрос за Венецуела подадох го преди няколко седмици и сега ще го отправя към вас, към представителя на комисията. Два са въпросите ми. Първо, върховният представител госпожа Могерими дава ли си, признава ли новия временен президент на Венецуела Хуан Вайда? според правилата, предвидени по Венецуелската конституция. И когато става дума за решаване на хуманитарната криза в е, Венецуела през последния, по време на последния съвет за външни работи, Федерика Могерини посочи възможността да се създаде международна контакт, група за контакт. Кой ще бъде назначен от върховния представител – този процес съответства ли е, на налагането на целенасочени санкции? Как е, се отнася той към настоящия режим? Може би първия въпрос е малко твърде рано да получи своя отговор, но във всички случаи на втория ще получите отговор. Аз не съм в състояние да отговоря на тези въпроси. Отбелязвам си ги и ще ги предоставя на вниманието на колегите в комисията. Много съдисфата, ma è così. Тогава трябва да сте много удовлетворена от отговорите. Сега госпожа Ношина Мобарик. Ако мога малко да поясня защо задавам този въпрос. Става дума за последващи дейности след нашата посещение в лагера на Рохингите през 2018. Там разговарях с жени рохинги в безопасните е, помещения, които бяха създадени от една благотворителна организация. Много интересно бе колко е, добре запознати са жените със своите права, макар да нямат е, образование. Те бяха наясно е, как, от какво се нуждаят и какво искат, както и какви са правата им. Там е създадена една група е, Шанти Махила, т.е. жените за мир. Те искат да поставят е, своите искания в Хага, за да може това послание да стигне до Европейския съюз и до ОНЕ но те нямат е, всъщност е, документи за самоличност и нямат как да пътуват. И за това задавам въпроса, има ли е, механизъм, който дава възможност на представители от общности, които нямат държава, нямат и документи за самоличност или за пътуване, има ли механизъм, който да им дава възможност да посещават форуми е, зад граница? Е, и ако няма, защо? Сега давам думата на Генерална дирекция вътрешни работи, комисията. Заповядайте. Благодаря. Искам да е, обърна внимание, че по въпроса на гражданите, на лица, които нямат гражданство, комисията има малки правомощия, но за пътуването на лица без документи за самоличност, тези нещ... тази материя се урежда с Шенгенския визов кодекс така че те могат да поискат краткосрочна виза за посещение на конференция. Трябва да има обаче и валиден документ за пътуване и съответно е, идентификация за гражданите, е, за лицата без гражданство. Като се има предвид това, В е, визовия кодекс има разпоредба, че може да се издаде виза дори без наличие на документ за самоличност. Необходим е обаче документ за пътуване. Известно е, че има трудности в това отношение, затова сега Европейския съюз прави усилия за е, мерки за издаване на документи на е, лица без гражданство. Има решение за издаване на документи, които могат да бъдат четени от машина за такива лица. Е, документи за пътуване на, за граждани, които, ня, за лица, които нямат гражданство и то документи, които могат да бъдат е, четени от машина. В такъв смисъл е, всичко това е в отговор на решението на съвета. По време на председателството на Люксембург Съвета и страните членки приеха заключения за лицата без гражданство и подчертаха колко е важно да се ратифицира конвенцията от 1954 година. За момент 24 от 27-те страни членки са подписали тази конвенция и изпълняват задълженията си по нея. Тоест, ние можем да издадем документи за пътуване, без да се нарушава изискването да има документи за пътуване, за да се получи виза. Тоест, представителите на Шанти Махела могат да, да се надяваме, че ще могат да дойдат тук през февруари да се изправят пред нас. Благодаря. С това приключваме работата си днес и ще се съберем отново на 18 февруари.